9 часа и 6 минути е. Добро утро, колеги. Доста е, напрегнато гласуване ни предстои, затова ви предлагам, без да губим повече време, да започнем гласуването. Предполага се, че около час ще продължи. Точка 17. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017. СВД. Нина Гил. Нина не е тук. Някой друг колега иска ли да каже нещо по темата? Ако не, нека да гласуваме. И така. Започваме. Компромис едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се. Приема се или не? По-добре е да го проверим. Изменение 12, 20 за загрявка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. А, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуване по електронен път по проекто становището. Гласуваме с карти. 52-ма присъстват, само 51 са гласували. Приема се 44 на 6.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 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се. Нека да проверим 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 18 или 19 беше? 19. Господин Преда. За, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се. Нека да проверим 20. Моля, гласувайте. Крайно гласуването. Приема се. Електронно гласуване по проекто становището. Моля, гласувайте. Още двама не са гласували. Един остана. Край на гласуването. Приема се. 41 за, 3 против. Евро-средиземноморското споразумение. Това е точка 19. За асоцииране между европейските общности и техните държави членки от една страна Арабска република Египет. Госпожа Манеско е докладчик, не е тук. Направо гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 48 на 1. Точка 20. Споразумение за сътрудничество, партньорство и развитие между Европейския съюз и Ислямска република Афганистан. Вчера след обед го обсъждахме. че госпожа Футига не може да присъства тук. От нейно име някой иска ли да каже нещо? Не, тогава направо гласуваме. Електронно гласуваме. Моля, гласувайте. The vote. The electronic vote on Afghanistan. Да, електронно гласуваме Афганистан. is this one? So, uh, you're distracting me. Uh, I... Разсейвате ме. Секретарията ми казва, че трябва да гласуваме електронно. Ето по този списък, който ви показвам. Моля, гласувайте. Ама, какво гласуваме? Обясни на колегите. Първо, а, по съдържание, изключи се микрофона на оратора и след това ще гласуваме резолюцията. Можем ли най-сетне да се заемем с гласуването? Моля, гласувайте. Един не е гласувал и това се оказва, че съм аз. Край на гласуването 45 на 3. Андрей, thank you. <laughs> Андрей, много ти благодаря. И сега вече, сега вече сме стигнали до точка 21. Directly... И да преминем направо към гласуването.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 О, не, не, не, не, извинявам се. Извинявам се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим 70. Моля, гласувайте. Край на гласуването приема се. 71-72 падат. Стигаме до 74. За, против, въздържали се. Хайде да проверим 74. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 75 за, против, въздържали се. Приема се. 76 за, против, въздържали се. 76. Моля, гласуваме електронно. Проверяваме по електронен път. Край на гласуването. Приема се. 78 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се. Приема се. 88 за,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 118 за, против въздържали се, приема се. 120 за, против въздържали се, отхвърля се. Да проверим ли 120? Моля, гласувайте 120. Приема се. 121 за, против въздържали се. И това трябва да проверим по електронен път. 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. 134 за, против, въздържали се. Проверяваме 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се.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 против, въздържали се. Нека проверим. 125, моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. Тогава 126 гласуваме на Льосинг. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 125 беше отхвърлено. За това гласуваме 126. Но и то се отхвърля, затова минаваме на 127 на господин Шафхаузер. За, против, въздържали се. Отхвърля се и то. 128 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 133 за, против, въздържали се. Приема се. 135 за, против, въздържали се. Приема се.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 Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 за, против, въздържали се, приема се. Беше ли прието 159? Да. 160 за, против, въздържали се, приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 9-8 за, против. Не пада. Престанете да ми се бъркате. 9-8 за, против, въздържали се. Почти никой не участва, но се прие. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 9 Добре, малко по-бавно ще говоря, няма проблем. 9-1. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието ли е? Да. 9-5. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 9-3 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 180 за, против, въздържали се, приема се. 9-10 за, против, въздържали се. Нека да проверим 9-10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 181 за, против, въздържали се. Приема се. 182 за, против въздържали се, приема се. 183 за, против въздържали се, приема се. 184 за, против въздържали се, приема се. 191 за, против въздържали се, приема се. На господин Фронзолика предложението пада. Не, той предложението му. 192 за, против въздържали се, отхвърля се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате 193 ли да проверим? Разбира се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 194 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 195 за, против, въздържали се. Нека проверим 195. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се. Тук измененията надминаха по брой камъните из пустините в Афганистан. 199 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 201 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се. 9-7 пада, 213 сега. За, против, въздържали се. Трябва да го проверим. 213, моля гласувайте. Край на гласуването. Категорично се приема. 214 за, против, въздържали се, приема се. 216 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се. 217 проверяваме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 218 за, против, въздържали се. 218 също трябва да проверим. Моля, гласувайте. 218. Край на гласуването. Приема се. 219 за, против, въздържали се. Приема се. 221 за, против, въздържали се. Амал, какво да правим? Хайде да го проверим. 221. Край на гласуването. Приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 224 за, против, въздържали се. Проверяваме. 224, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 225 за. Против. Въздържали се. Приема се. 226 за. Против. Въздържали се. 226 трябва да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 228 за, против, въздържали се, приема се. 55 пада. 229 за, против въздържали се, приема се. Искате да проверим 229, разбира се. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се, несъмнено. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се. Проверяваме изменение 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 10 за, против, въздържали се. Проверяваме го електронно. Изменение 10.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 Край на гласуването. Приема се. 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. 43 за. Против. Въздържали се. 43. Проверяваме. Приема се 45 за, против, въздържали се, приема се. И сега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 We come to item number 22. точка в дневния ред. Е, решение на съвета за сключването на споразумение за сътрудничество за партньорство и развитие между Европейския съюз и Република Сингапур. Антонио Лопес и Стури Уайт е нашия докладчик. Нещо да желаете да кажете явно не. Пристъпим към вота. Още веднъж напомням, че първо ще гласуваме за съгласието на парламента електронно. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се 50 на 3, 4 въздържали се. Сега пристъпваме към самата резолюция, съпровождаща решението на съвета относно споразумението с Сингапур. Докладчикът е същият, не желая да се изкаже. Веднага можем да пристъпим към вота. И започваме от къде? We start with 16. Започваме с 16-то изменение от господин Бутикофер за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, въздържали се. Да проверим 24-то изменение. Започнете гласуването.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 39-то, господин Патикофер, за, против, въздържали се, приема се. 40-то за, против, въздържали се, приема се. 41-то за, против, въздържали се, приема се. 42-то за, против, въздържали се, приема се. 43-то Касталдо за, против въздържали се, отхвърля се. 44-то за, против въздържали се, отхвърля се. 45-то за, против въздържали се, приема се. 46-то за, против въздържали се, приема се. 47-то за, против въздържали се. Отхвърля се май, да. 47 се отхвърля. 48 за, против въздържали се, приема се. Преамбюла 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се. Да проверим 8. Трябва малко да се поразсеем. Прекратете гласуването. Приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Четиринайсто за, против, въздържали се, отхвърли се. Петнайсто за, против, въздържали се, приема се. Правните основания. Първо, за против въздържали се. Приема се. Второ, за против въздържали се. Приема се. Вод с изменение и допълнение на целият текст. Започнете гласуването. Прекратете. Приема се 49 за 2 против, 6 въздържали се. 24-та точка от дневния ред. Препоръка на заместник председател и върховен представител на Съюза и така нататък е, във връзка с е, стратегическите комуникации на Европейския съюз за противодействие на враждебна пропаганда от трети страни. Госпожа Фатига докладчицата е възпрепятствана да присъства. Вчера след обед обсъдихме този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 няма 63. А това е стария лист. Та, къде бяхме стигнали? Рамона, извинявайте. Как съм могъл? Значи, Рамона Манеско, кой е за? Против, въздържали се. Огромно мнозинство за. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, да проверим 65-то, започнете. Прекратете гласуването. Приема се. 66-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 74-то за, против, въздържали се, приема се. 76-то за, против, въздържали се, приема се. Компромисно седмо за, против, въздържали се, приема се. 94-то за, против, въздържали се, приема се. Осмо компромисно за, против, въздържали се, приема се. 105 за, против, въздържали се, отхвърля се. 106 Не, да, да, 106 Господин Касталдо за, против, въздържали се, приема се.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 Компромисно 17 за, против въздържали се, приема се. Компромисно 18 за, против въздържали се, приема се. Компромисно 19 за, против 19. <laughs> Приема се. Извинете, уважаеми колега, току-що гласувахме 18-то компромисно изменение и 19-то компромисно изменение. И сега каква изненада стигаме до компромисно 20-то? За, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се. Да проверим 215-то. Започнете. Прекратете гласуване. Отвърля се. 216 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 23 за. Против. Въздържали се. Приема се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 258 за, против, въздържали се, приема се. 259 за, против, въздържали се, приема се. 260 за,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 Един колега още. Да, прекратете. 49 за, 7 против, 2 въздържали се. Поздравления за докладчика. Изпълнение на регламента за общите преференции 978 2012 година господин Панцери е, докладчик не желая да вземе думата. Пристъпваме към вота. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Да проверим второто компромисно. Започнете гласуването.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 Прекратете гласуването. Приема се. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Да проверим 34-то, започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно пето за против въздържали се. Приема се. 40-то изменение за против въздържали се. Приема се. 41-во за против въздържали се. Да проверим 41-во. Започнете. Прекратете гласуването. Приема се. 42 за против, въздържали се. Трябва да проверим 42. Мисля, че се е отхвърля, но все пак да сме сигурни. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 45 за, против, въздържали се. И 45-то проверяваме. Прекратете гласуването. Приема се. Компромисно 6 за, против, въздържали се, приема се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо компромисно, против, въздържали се, приема се седмо. 56 за, против, въздържали се, да проверим 56-то. Много въздържали се явно има. Приема се. Компромис на 8 за, против, въздържали се, приема се. Девето компромисно за, против, въздържали се, приема се. Компромисно девето за, против, въздържали се. Да проверим компромисното девето изменение. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 63-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, приема се. И преамбила първо за, против, въздържали се. Да проверим първо от преамбила за. Електронно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Второ за, против, въздържали се. Да проверим и второто. Започнете гласуването. Прекратете. Отхвърля се. Трето за, против, въздържали се, приема се. Четвърто за, против, въздържали се. Да проверим четвърто, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Шесто за, против, въздържали се, приема се. Седмо. Орбан Креспо. За, против. Въздържали се. Да проверим седмото. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Електронен вод на целия текст. Изменени и допълнения. Започнете. Прекратете гласуването. Приема се 50 за, 2 против, 6 въздържали се. <coughs> Обещах ви до 10 да приключим. Сега е 7, е, т.е. 10 без 7 минути. Имаме 7 свободни минути от живота си. Благодаря ви за участието. So. И така, колеги, да продължим работата си. След един час гласуване стигаме до 26-та точка от дневния ред. Представена информация относно посещението от страна на комисията ни в Ирак и Оман преди коледа. Два дена прекарахме в Багдад, два дена в Москат. Информацията ще изслушаме в присъствието на ръководителя на делегацията на ЕС в Ирак, господин Рамон Ликуа. Сърдечно добре дошъл. Той е, е за кратък престой в Брюксел и ще се изкаже в хода на тази дискусия. Е, възползвам се от възможността, господин посланик, да ви благодаря за организирането на нашето посещение в Багдад, което според мен бе много успешно, навременно. Но и е, политически значимо. Ние като делегация от Комисията по външните работи на Европейския парламент имахме възможност да разговаряме нееднократно с е, е, най-високо поставени, позволете ми да подчертая, представители на Ирак, сред които президента, министър-председателя, министра на външните работи и заместник председателя на съвета на представителите, което е иракския парламент. По време на повечето срещи, и главното впечатление, което се породи у мен, е, е че нашите събеседници от иракска страна имат намерение да се отърват от чуждестранно вмешателство във вътрешните си работи е, и е, Ирак да заиграе роля градивна на на връзка, на мост между регионалните сили. Сигурен съм, че нашето посещение допринесе, допринесе за укрепването на политическото измерение на партньорските отношения между ЕС и Ирак. Надеждата, че иракския народ скоро ще постигне политическа, социална и економическа стабилност. Що се отнася до Оман, посещението също бе успешно. Е, бяха проведени вас, важни срещи с председателя на съвета Шура, е, с председателя на Държавния съвет. Бяха обсъдени е, въпроси от е, текущ интерес, в това число сегашното кризисно е, положение, конфликтите в Йемен, Сирия, Либия, плановете на Оман за економическа диверсификация. В заключение, посещението ни в Москат обогати е, нашите знания за своеобразната, единствена порода си роля на Оман е, като посредник е, за урегулирането на много конфликти в региона. Бих искал да дам думата на нашия посланник първо в Ирак, след това на госпожа Мишела Льот Мари. Но първо, нашия посланник в Ирак. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. Благодарен съм за възможността да поразговаряме за, за контекста, в който се полага Ирак, за ролята на Европейския съюз. Аз съм категорично съгласен с вашата констатация, че посещението от страна на вашата комисия стана в един особено важен момент. Няма да е преувеличение, ако кажем, че е, сме в навечерието на нов политически цикъл е, в Ирак, както стана ясно и от разговорите, които вие проведохте с всички политически лидери с представителите на двете големи коалиции. Посланията се променят вече е, тук вече не, не става въпрос за етническо-сектантски противоречия, съответно борба за власт. Разговорът вече се насочва към възстановяването на страната, към междуетническо политическо сътрудничество. След една тежка политическа криза, която преживя Ирак миналата година, най-сетне, най-сетне сме свидетели на мирно предаване на властта е, което е доказателство, че иракска демокрация с всички свои недостатъци и предизвикателства, пред които е изправена, е, е, е солидна е, и, и ефикасна рамка, в която различните политически дейци могат да постигнат съгласие. И това е определено изключение в региона. И Европейският съюз може да, да се чувства удовлетворен от приноса си за това състояние на нещата. Вторият момент, който бих искал да подчертая е, е растящото международно влияние на Ирак. От е, сформирането на новото правителство на 24 октомври е, сме свидетели на оживена дипломатическа активност. Министър-председателя, новия министър на външните работи е, работят, е, впрочем, в е, впечатляващо взаимодействие помежду си, институциите, които представляват, заедно с председателя на парламента, установявайки контакти в региона с, с международните партньори, подчертавайки новата роля, която желая да играе Ирак, не вече като бойно поле на непримирими сили, а като генератор на регионална стабилност. Както посочихте, господин председател, Ирак не желае повече да, да бъде е, инструмент, повод за борба за власт, а международен партньор, който изгражда връзки между силите в региона. накратко да, да, да кажа, след посещението на президента Трамп, извънредно и при особени обстоятелства, бе посетен на страната от държавния секретар, след това от външния министр на Иран, външния министр на Франция, краля на Йордания, на един и същи ден. Всич, е, всичко това. Е, получи се нещо като е, прослута игра на музикални столове. Не, не, не, не безпредседентно. Аз все още се чудя как успяха да се справят иракските дипломати с тази навалица. Но за мен впечатлението е повече от ясно. САЩ, Иран, страните от региона, европейските страни, всички се нуждаят от стабилност в Ирак, от това Ирак да остане един конструктивен партньор в региона. И в този смисъл искането от страна на иракските власти е, е, Европейският съюз да се определи категорично по отношение на Ирак е напълно разбираемо и, и, и, и важно. Какъв е залогът тук? Европейският съюз е, е до сега играе и продължава да играе все по-значима роля в Ирак. Е, иракските е, власти настояват тази роля да порасне в усилията по изграждане на държавните институции и възстановяване на страната, гарантирането на регионалната стабилност. Миналата година започнахме работа по нова стратегия за Ирак е, след е, ролята, е, която изигра госпожа Могерини от името на Европейския съюз на, на конференцията в Ковейт. След това бе прието споразумение за партньорство, което е с дългосрочен характер. Това са инструментите, наред с политически ангажимент, който сме поели, за по-нататъчна подкрепа на Ирак в неговите усилия за възстановяване. И тъкмо по този начин, мисля, е, е, разполагаме с всичко необходимо. Нужна е, разбира се, политическата воля тези инструменти да бъдат употребявани и, да, и все, все по-успешно и, все по-ефикасно е, за осъществяване на главната цел, заявена от Европейския съюз а именно да допринася все така за предотвратяване на конфликти, преодоляване на кризи, е, за разширяване на пространството на просперитет и стабилност. Нашата сигурност, знаете, не започва по границите ни. Нашата сигурност се корени там, в Ирак. Даеш е заплаха за нашите градове, но Даеш иде от Ирак. И аз мисля, че иракският модел е вероятно най-успешният модел на борба срещу религиозния екстремизъм, срещу идеологическия нихилизъм, е, олицетворяван от Даеш. Във всички останали страни от региона Даеш все още действа по един или друг начин, е, не и в Ирак, макар и заплахата да е на лице. Е, но но, но, но Даеш вече, вече няма териториално присъствие в, в Ирак. Разбира се, е, въоръжените действия тук там е, все още не са приключили. Ние, ние, ние подкрепяме Ирак е, по това направление за борба с тероризма, координация на разузнавателните служби. Аз скоро присъствах на заседание на, на, тайните, на Координационния комитет на тайните служби, на което се отправи искане към Европейския съюз да продължи да съдейства. Значи ние сме в сърцевината на на процеса. Е, съдействаме за реформата на, на, на всички структури, и политически, и економически на страната. Ирак разчита на Европейския съюз и е благодарен за нашия принос. Така че ако ми зададете въпроса дали правителството на Абдел Алмахти ще успее, тайна сметка, аз е, бих могъл да ви дам причини, по които смятам, че да, ще постигне успех, както и е, причини, е, по които смятам, че то ще се натъкне на трудности. Следователно, аз не мога да предскажа. Но мога да предскажа цената на неуспеха в Ирак за самите иракци и за, и за международната общност. Цената на провала в Ирак ще бъде огромна. Ирак все така е устой на регионалната стабилност. И е, е противовес на, на, на, на, на силите е, е, в, в региона е, в един момент на растящо напрежение. Така че в наш интерес на Европейския съюз е да направим така, че Ирак да успее. И, и има, има обстоятелства, има фактори, благодарение на които Ирак може наистина да успее. Е, ръководството на страната е, е, е решено да търси политическо съгласие, така че политическия процес да, да, да протича плавно, извън остра конфронтация в условията на диалог и разбирателство, както в страната, така и в региона като цяло. И определено сме заинтересовани да подкрепим тези усилия. И според мен посещението от страна на Европейския парламент допринесе е, е, за пореден път да се подчертае поетия от нас ангажимент. Посланията от страна на парламента бяха повече от ясни, е, бяха добре приети и, както казах, определено разполагаме с всичко необходимо да постигнем успех. Да, Ирак, разбира се, е страна на парадоксите. Е изключително сложна и вероятно вече съм породил редица въпроси у вас. С удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Благодаря. Ам, благодаря ви за краткото представяне на положението в Ирак, което в значителна степен съвпада с нашите констатации по време на 48-те часа, през които пребивавахме в Ирак наистина много натоварена програма. Предполагам и, и, и вашата работа е доста натоварена също. А, ще дам думата на нашият гост-оратор за Оман по-нататък. Нека да приключим с Ирак и с въпросите на колегите. Председателят обяви записалите се за изказване, господин Данжан. Първо, благодаря господин председател. Това бе едно от най-интересните посещения, които сме правили в, в, в чужбина от името на нашата комисия по външните работи. Благодаря ви, господин посланник. Благодаря ви на секретарията на нашата комисия за организацията. Разговаряхме, видяхме се с онези, с които трябваше да се видим. Беше, беше много интересно. Даже ни се щеше да останем още няколко дена. Имаше какво да се върши. Но, но изключително поучителна беше визитата ни. И лично аз е, промених до някъде представите си. Е, две неща ме впечатлиха особено. Първо, осезаемо, физически осезаемо, не, не, не просто чуваемо е, беше това, че нашите политически събеседници, е, политическите лидери на коалицията, президента, премиера и така нататък се опасяват. Страх ги е. Страх ги е буквално е, от ислямска държава. Просто на косъм са се разминали. И този този страх, така кажа, това, това, това опасение е, в значителна степен стимулира е, днешната политическа насока. И, и наистина, хора, които а, е, а, са били на практика изложени на, на волята на, на различни сектантски сили, се превърнали в тях на жертва, толкова по-убедено днес търсят съгласие. И това е част, ако щете, от националната гордост – на е, иракските граждани и иракските политически сили. Разбира се, това, това няма да стане от днес за утре. Е, все още има противоречия, е, е, е, но, но, но тъкмо този страх от ислямска държава и е, също така е, поради е, исканията на, на населението, Понеже, понеже днес населението иска да бъде управлявано, да има економическа и административна стабилност. Не става въпрос за си, е, ш, ш, е, сунити, шиити и така нататък. А, така че има обществен натиск е, за това приоритетната задача да бъде националното развитие на, на страната и да бъдат загърбени е, противоречията между е, различните верски и етнически групи. Това беше изключително, изключително впечатляващо. И второто нещо е, че за нас, от, от наша европейска гледна точка, ние е, в Ирак е, е, намираме партньор, който желае и може да се откаже от крайната поляризация е, в региона между Турция, Иран и Саудитска Арабия. Значи, това, това, е, това е фактически капанът на този е, регион. Е, Ирак е, ни дава възможност. И, и, и, Ирак е, е на, на наша вълна, така да се каже. И, и е на лице волята, според мене, от, от нашите иракски партньори, да се възстанови е, бившият регионален статус на, на Ирак от преди 15 ти на години. А, а именно в региона Ирак да бъде самостоятелна, независима сила, да не, да не гравитира към един или друг от споменатите три полюса. И в това отношение, разбира се, нашето участие с финансовите програми, с програмите за сигурност, в които участваме, е, има огромно значение. Между другото, на лице е иранско влияние, знаете, да не говорим за американското влияние. Пита се човек, има ли място ние да се вмъкнем някъде с европейско влияние? И всъщност в резултат от разговорите с нашите събесенци в Ирак, отговорът е категорично положителен. Да, да, Европейският съюз има какво да направи в Ирак и, и по линия на, на сигурността. Е, още веднъж, много благодаря за организацията. Е, е, огорчен бях, трябва да ви кажа, от това, че посещението бе толкова кратко. И толкова повече. Е, е, е, това посещение трябва, трябва да има своето продължение. Да не говорим, че процесът е крайно крехък и, и винаги може да излезе от коловоза. Но, но, човек не, не може да си затваря очите за тези неща и безразсъдният оптимизъм също не върши работа. Но общо взето, можем да бъдем оптимисти. Благодаря. Ана Гомеш има думата. Благодаря. Аз също бях много, много удовлетворен от това, е, което видяхме в а, е, Ирак. И както колегата Танжан каза, посещението беше изключително важно. Знаете, аз дойдох в парламента през 2004 година, когато Европа беше сериозно разделена на, на нова и стара Европа по повод на а, е, войната в Ирак. През 2008 година аз участвах в изработването на доклада за, за ролята на Европейския съюз в, в Ирак. И, и значи, следя развитието на обстановката и виждам как тя еволюира. И от последното посещение, както Арно, прочем, аз мога да съжалявам, че не беше по-дълго и, и не посетихме и други места. Но, важно, значимо посещение, по време на което се убедихме в обединяването, на, на, на процеса на обединяване между всички сили в Ирак, изправени пред сериозната заплаха от разпадане на държавата под натиска на ислямска държава. Тоест този външен враг е, играе обединителна роля. А, и разбира се, Ирак има съществена роля за регионалната стабилност и равновесието на силите в региона. Е, както е, е, каза и нашия посланник, комуто сърдечно благодаря за усилията, които полага на място. Нали, ако и, и, и Ирак би се ориентирал към един или друг полюс, да кажем между Иран и Саудитска Арабия, това би дестабилизирало целия регион. Така че ролята на Ирак е по- важна от когато и да било до сега. И толкова по-удовлетворяващо бе да, да се убедим на място, че сигурността се подобрява, но и политическата атмосфера с това. И е, да, Европейският съюз има своята роля, така ни казаха всички събеседници, в това число, що се отнася до разузнавателната сфера и сигурността, но и отвъд това, за изграждане на капацитет на съдебната система, която е, разбира се, отрешаващо значение за функционирането на държавата, е, както и в редица други отношения, това число за петрола, и дори за урегулирането на, на сериозните спорове за, за достъпа до природните блага, в това число за Киркук, и, и ЕС, Европейският съюз, може да играе конструктивна роля в това отношение. Въпросът ми към господин посланика е, е, е такъв. Когато за първ път посетих Ирак, аз бях шокирана от това, че Европейският съюз е с някак с вързани ръце, тъй като представителите му са настанени в британския дипломатически комплекс. И аз разговарях, това число с министър-председателя Малики, е за отделянето на Европейския съюз, чисто физически, в, е, нали, като, като помещения е, и прочее. Междувременно нищо не е направено, най-различни причини, в това число липсата на политическа воля. Но, но, но сега, впрочем, аз съм благодарна за гостоприемството, което ни бе оказано от британското посолство, но Великобритания си отивам, май. Надявам се да не си отиде, но вероятността от британския изход е, е сериозна. Е как Европейския съюз да остане на територия на Великобритания, която няма да бъде държава членка? Благодаря. I think Ambassador Lacour will... Благодаря. Мисля, че е, господин посланника ще е, отговори на въпроса. Вие подчертавате нещо много важно. Ще се превърне нашата парламентарна комисия в водеща, защото е, Великобритания ще стане трета страна след излизането от Европейския съюз. Разбира се, тук вече борбата между председателите на комисии става много сложна, но това е друга тема. Господин Бюхнер. Ти. Много ви благодаря. Искам първо да благодаря на двамата ръководители на тази делегация, защото мисията протече наистина много добре. Още веднъж сърдечни благодарности за многото вложени усилия по подготовката. Съгласен съм с всичко казано до тук и няма да го повтарям. Само ще ми позволите една кратка вметка. Бях дълбоко впечатлен от оптимизма, който цареше въпреки всички огромни проблеми които не биваха изкривани в разговорите, но въпреки това иракските представители а, бяха оптимистично настроени. Според мен този оптимизъм се основава и на перспективата за положително економическо развитие. Това мисля, че беше много важно и мисля, че ние от страна на Европейския съюз можем да дадем едно рамо, например и по линия на комисията Инта. Нека да запазим тази положителна перспектива за страната. Благодаря, господин Бухнар. Джеймс Карвар. Благодаря. Аз не искам да съм предубеден и наистина съм а, приятно изненадан от а, ангажираността на политическите партии и представители, а, с а, които се срещаме. И от а, трагичните събития, една от положителните полки е как иракските политически партии – вече много са се сближили. Това обсъждахме и с колегите в е, е, делегацията. Изглаждат различията си. Също така е, за мен беше отрадно да видя, че те са напълно наясно с културните различия между отделните групи, но това не надделява. Мисля, че това е едно добро предназнаменование за пътя по който ще върви напред Ирак. За Оман ще говорим след малко, но за е, темата за Ирак мисля, че избраната позиция наистина води до стабилност. Неутралността тук е, е, го определя. Още нещо искам да кажа по повдигната друга тема. Ще напусне Обединеното кралство по един или друг начин Европейския съюз, но действително в Ирак британския дипломатически комплекс е база, на която може да се опре и Европейския съюз и а, инициативата Петте и а, за Ирак много допринася а, за бъдещето развитие. Нека да не изпадаме в семантика, в а, а, разчопляне на това какво означава и какво не означава Брексит, трябва да е, гледаме непредобедено на страната и на региона. Според мен, когато Европейския съюз Е, взема решение за подпомагане на една или е, друга страна, е, трябва да има предвид, че е добре да бъдат насочени средствата от де където те ще са по-необходими и ще доведат до по-голяма разлика. Това беше Джеймс Карвер. Други желаящи да вземат думата не виждам. За това давам ви отново думата, господин посланник. С удоволствие. Uh, all, all the, uh members of parliament. Изказалите се членове на Европейския парламент е, много ясно са доловили всички сложни нюанси на ситуацията е, в Ирак, всички предизвикателства. Макар и да беше прекалено кратка е, тази визита, можем да се надяваме, че тя не е последната и ще има и нови посещения но със сигурност вие сте осмислили най-важните елементи и би било много полезно това да се разпространи по-нашироко. Понякога не е лесно, без непосредствени впечатления, да се променят представите за Ирак, защото те са свързани предимно с миналото и травмите, които нанесе Даеш. На тях, които пострадаха пряко, но и на нас, европейците. Изведнъж трябваше да се научим да живеем с заплахата Даеш във всекидневието си. И това е важно, защото окончателната победа ще се реализира именно в Ирак. Госпожа Гомеш е, зададе въпрос – да, наистина Европейския съюз и имаше планове е, да изгради собствена материална база. Това е от доста време, още преди да отида там. И когато Даеш беше в подстъпите на Багдад, много трудно беше да се работи в тази посока, идеята не е изоставена – Очевидно, Европейския съюз се нуждае от своя сграда поради ролята, която играе е, за стабилността. Но през последните 9 години, ако не греша, ние сме е, разположени е, в британския дипломатически комплекс безопасна, отлично оборудвана база. И ние сме много благодарни за цялото им съдействие до сега. И имаме предложение да останем там, независимо от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Аз следвам инструкциите, които а, получавам и част от инструкциите ми беше да потърся и други възможности. Разбира се, трябва да имаме предвид и финансовите съображения. Скъпотията в Ирак е огромна, защото трябва да се гарантира сигурност, а това струва много пари. Има и много оперативни елементи, които трябва да бъдат взети предвид – съвместното ползване на сграда с друга страна също е възможно. Разговорите продължават. Германия възнамерява да строи голям комплекс, но за сега няма нищо сигурно и окончателно. Британското посолство ще продължи да ни подкрепя. И аз много се радвам, че е така, защото там имаме сигурност. Вие сами сте се убедили как се работи там. Те се справят много добре с управлението на дипломатическия си комплекс, но в бъдеще може да се потърси и друго решение. А господин Бухнер, със сигурност економиката е една от целите – Развитието на частния сектор ще бъде залога за процъфтяването на Ирак. Отрежда се вече все по-голяма роля на частния сектор. Създават се и нови възможности за младите хора. 60% от иракското население са на възраст под 21 години – Изпълнени сме с надежда. Благодаря, благодаря господин посланник. Министър на външните работи на Малайзия е на път към нас. Приключваме с Ирак. И сега точка 27 за Катари Ковейт. Госпожа Льок Мари. За омана, ако искате също да кажете нещо, но а, в Оман се чувствахме много удобно, а, е, радушни, гостоприемни а, е, домакини. Е, външният министр ще дойде съвсем скоро. Заповядайте. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви много. Значи Оман може да се каже, че е нещо като противовес на Ирак. Так, става въпрос за малка страна, в която война не е водена, страна, която е сравнително стабилна qui s'appuie à la fois sur un équilibre entre la tradition Знаете, че в политиката в този регион винаги става въпрос за равновесие между модерното и традиционното. В края на седмицата, впрочем, ще има голям колоквиум за Оман, на който съм поканена. Оман е страна, която се крепи на толерантността. Толерантност религиозна, защото там ислямът се различава доста от исляма в съседните на Оман страни. Също така толерантността се изразява в диалог с всички и най-вече с Иран. Сигурно е едно. Оман се стреми да играе международна роля в своя регион опитват се да а, участват в разрешаването на конфликтите в Йемен, например, което не винаги е проста работа, защото Саудитска Арабия е много чувствителна на тази тема, така че възниква напрежение тук и там. Страната иначе се развива доста хармонично, така да се каже. Единствената голяма въпросителна се отнася до политическата цялата непредвидимост, несигурност, а именно кой ще наследи сегашния вече много възрастен султан. Все още този въпрос не е официално разрешено. Толкова за Оман. Не знам дали отговорих на очакванията ви. И сега вече съвсем накратко няколко думи за делегацията. Посетила Катари Ковейт. Мисля, че делегацията так му се връщаше от Ирак. Сега за отношенията между Европейския съюз и Катар. Те са отлични. Атмосферата е приятелска, откровена, проявява се взаимно от уважение, което беше характерно и за това посещение. Интересно е да се споменат промените в Катар след 2017 година. Знаете, че има ембарго от страна на някои страни. През 2017 година бях там и установих, че ембаргото, обявено от Саудитска Арабия, Бахрейн, Обединените емирства, вече е дало така своите резултати и то най-вече психологически, а не економически. Много сериозно се усещаше. Посетихме страна тази година, обаче посетихме страна, преодоляла проблемите вследствие на ембаргото. От друга страна, посетихме страна, която е дала нов тласък на своята економика. Т.е. Катар е укрепнал економически, по-открит, включително и към нови страни, с които има е, търговски и не само търговски отношения. Например, Иран, Турция, няколко азиатски страни среща с тези страни. Катар е влязал в стратегически отношения, най-вече Иран и Турция имам предвид. Както вече казах, Катар се оказа страна, която по никакъв начин не се бои от динамика, от реформи и от изпълнение на международна роля. По повод посещението на делегацията говорихме много за ембаргото и предизвиканата от него криза. Сега, разбира се, не е в дневния ред на Европейския съюз или на Европейския парламент да се превърнат в посредник на конфликта, но все пак сме готови да предложим решения, които да могат да се приложат там на място, с което да допринесем за разрешаване на конфликта, което е в интерес на региона, но и в наш собствен интерес. Тук става въпрос и за нашата собствена стабилност. Медиите отразиха доста широко посещението на делегацията. Имахме доста срещи например, с нашия партньор, съвета, парламентарния, така да се каже, съвет, както имахме и разговор с президента и негова делегация. с партньорите от правителството говорихме много сериозно за кризата. Потвърди се нашето впечатление, че економически тя е преодоляна, но все пак ембаргото се отразява много сериозно върху ежедневния живот на хората. Има проблеми, например, свързани с медицинско обслужване, за за, за студенти а, от семейства, които ембаргото е разделило, да речем. Срещнахме се и с а, министър-председателя, министъра на вътрешните работи, външния министър, министъра за развитие и заетост, както и с председателя на Националната комисия по зачитане на човешките права. Това бяха много интересни разговори, които потвърдиха нашето впечатление за отрицателните последствия от ембаргото за хората. партньорите ни се показаха много доволни от отношението на Европейския парламент. Министърът на труда каза, че предстоят, предстои приемането на нови закони с цел закрила на чуждестранните работници в страната. Предстои и реформ, реформа на трудовото законодателство така че в, на фона на кризата Катар много държи на своя имидж в международен мащаб. И мисля, че нашия парламент може да допринесе много за подобряването на този международен имидж с оглед на нашите западни стандарти. В този смисъл се по Опитахме да поемем известни ангажименти, например за организиране на междупарламентарно заседание с представители на Катар през 2020 година. Разговаряхме и за някои възможности за конкретно сътрудничество между Европейския парламент и така наречената Шура на Катар. Това са много важни разговори, господин председател. Наистина би било много добре, ако тук в Европейския парламент дойдат представители на ръководството на Катарския парламент. Те искат да се запознаят с нас, с нашия метод на работа. Също така трябва да а, направим нещо за активизиране на диалога и обмена на информация с съвета по, т.е. Националната комисия по зачитане на човешките права в Катар. Добре би било да организираме една, а още по-добре повече срещи тук с тях. Толкова мога да кажа за Катар. И освен това посетихме Ковейт два дни. Останахме там Посещението беше важно. В последните години Ковейт се е чувствал така до известна степен а, пренебрегнат. Фактът, че се превръща с, а, в посредник в една регионална криза, наистина се отразява положително. Е, важното е, че ние като Европейски съюз трябва да покажем, че зачитаме Ковейт, че го окоръжаваме, че, че за нас тази страна е важна. Това много ще помогне на Ковейт. Да, страната е малка, но действително има възможност да води диалог с всички страни. Европейския съюз също трябва да осъзнае този факт. Когато пристигнахме в Ковейт, беше се, се взе и решение да се създаде делегация на Европейския съюз в Ковейт, нещо, което е много важно за ковейтците. Те високо биха оценили този факт защото те са много загрижени от политиката на САЩ в региона, така че много им се иска да има представителство на Европейския съюз. Например, много често се говореше за отеглянето на, из, изтеглянето на, на, на, на американските войски от Сирия. Тоест има отдалечаване от САЩ и желание за приближаване към Европейския съюз. Тук, разбира се, Европейския парламент може да изиграе доста важна роля. И още веднъж да го кажа, парламентът на Ковейт е единствения пряко и демократично избран парламент в този регион. И то в преки избори, преки демократични избори. Те са единствени в региона, повтарям. Това е чудесна предпоставка за по-нататъчното развитие на нашите а, отношения. Разговаряхме с представителите на Националното събрание за някои проблеми, свързани, например, с правата на жените и с изборите. Разговаряхме и за смъртното наказание – говорихме и за статута на хората без поданство. Par le Premier ministre et par le ministre de, de l'Intérieur. Euh, Разговаряхме с министъра на вътрешните разговори, всички тези разговори затвърдиха нашето впечатление, че страната има силна воля да играе роля за стабилизирането на региона и то са в сътрудничество с нас. Този стремеж се очерта много ясно. Ние предложихме конкретни мерки, например и междупарламентарно заседание през 2020 година, но и по-конкретно сътрудничество, обмен на, взаимен обмен на представители, сътрудничество по теми, които будят загриженост както там на място, така и у нас. Например, социалните медии и законодателството, свързано с тяхната дейност. Така че наистина беше много плодоносна среща. Много благодаря на госпожа Алиомари. Разбирам, че министърът е вече тук. Госпожа Лохбили иска думата и след това министъра. Благодаря съвсем накратко. Благодаря и искам да кажа само няколко думи за Катар. Когато беше тук министра на външните работи на Катар, той обясни е, каква е правната им рамка за е, правата на мигрантите. И е, съвместно с ФИФА се работи за спазването на правата на човека на мигрантите в спорта. Вярно е, че домашните работници са изключени от споразумението, но мисля, че Катар е един добър пример за всички страни в региона, как могат да се реализират реформи. И би било интересно да се обсъдят тези въпроси, когато има възможност, разбира се, защото този закон е интересен. Благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Приключваме с точка 27 и продължаваме с точка 28 Искам да поканя нашия е, гост, министра на външните работи на Малайзия, да се присъедини тук при мен в президиума. И така, госпожи и господа, колеги, за нас е висока чест е, да приветстваме с добре дошъл господин е, Сайфудин Абдула, министър на външните работи на Малайзия. Ваше превъзходителство, добре дошъл. Виждате обичайна работна атмосфера. За нас е голямо удоволствие да сте тук. Няколко думи само преди да ви дам думата. В 11.35 трябва да приключим разговорите заради друг ангажимент. Имаме половин час. Още в 2013 година Европейския парламент прие препоръки за преговори по споразумение между Европейския съюз и Малайзия за партньорство и сътрудничество. Беше предложено от съвета 2016 година от съвета да се подпише споразумението. Все пак страните не можаха да се споразумеят. Надяваме се, че до края на тази година, имаме около 11 месеца, да е факт това споразумение. За да може и парламента да даде своето съгласие в максимално кратки срокове. Малайзия произведе национални избори за долна камера на 9 май 2018 година. Много интересно е да чуем как, каква е програмата на правителството, на министър-председателя и разбира се, Какви са вашите приоритети в политиката? Миналата година имахме делегация на нашата комисия в Малайзия и Тайланд. Посетихме и Япония и Южна Корея в рамките на тази обиколка. Радвам се, че сте тук. Пожелавам ви конструктивни е, разговори и срещи тук в Брюксел. И се е, надявам правителство в Куала Лумпур е, да продължава да отдава приоритет на отношенията с нас. Добър ден, салам алейко, госпожи и господа. Uh, it is really an honor за мен е голяма чест да се обърна към вас. Uh, uh, e Тук съм по повод на среща на министрите на АСЕАН и Европейския съюз. Вчера след обед имахме много плодотворни разговори. Имам срещи и с колеги, министри на външните работи на държави, членки на Европейския съюз, в двустранен порядък. През май, по-точно 9 май миналата година, за първ път в 60-годишната история на своята независимост, Малайзия реши да смени начина на управление. Имаме ново правителство, нова коалиция, пакатан харапан на нашия език, което означава Алианс на надеждата. Днешният министр-председател е господин Махатир Мохамед. Може би помните, че той 22 години беше министър-председател и след това се оттегли от политиката през 2003 година. 15 години беше извън политическия живот, но той създаде своя политическа партия и се присъедини към други три опозиционни партии в Алианса. Партията на справедливостта на господин Ануар Ибрахим, стар приятел за някой от вас – а партията на демократичното действие, водена от Гуан Ен. Той сега е министър на финансите. Ануар Ибрахим, между другото, е следващия министър-председател съгласно коалиционното ни споразумение. Четвъртата партия, Амана, партия на прогресивни, либерални, демократично настроени мюсюлмани. Различно от това, което традиционно наричаме мюсюлманска партия. Девизът ни в предизборната борба беше борба с корупцията. В момента господин Махатир Мохамед Нашия премьер е в е, Виена за участие в една голяма конференция за борба с корупцията. Също така работим усилено за провеждане на реформи. Стремим се да реализираме парламентарна реформа, за да имаме по-добро представителство на гражданите в е, парламента – и за първ път формираме парламентарни комисии по такива въпроси, като разработване на държавна политика, е, назначения на съдии, полицейски началници и така нататък. Друга реформа ще бъде реформата на изборното ни право. Имаме нов председател на комисията. Не е лесно да осигурим необходимото мнозинство за изменение на Конституцията, но работим усилено, защото искаме да сложим край на порочната практика от миналото за раздробяване и промяна на границите на е, избирателните райони в полза на управляващите въпреки че ние в момента сме управляващи, ние не искаме да се възползваме от такава възможност. Предвиждаме и реформа в а, съдебната а, власт. А, наложили сме мораториум върху смъртното наказание. Ще отменим някои от законите, които потискат а, свободата на словото, закона за печата, закона за отцепничеството и някои други. Предвиждаме и нов закон. <laughs> За сега работното му заглавие е Закон за националната хармония. Вероятно няма да се запази това заглавие, но идеята е да се забрани всякакъв вид дискриминация и да се гарантира равенството на всички малайзийци. Ние сме много религиозна, много етническа е, държава, както добре знаете. И искаме да сложим край на политиката, която се основава на расизъм. Не мога да кажа, че положението в Малайзия е особено тревожно и все пак проблем е на лице – Расизмът е толкова дълбоко вкоренен в обществото, че мнозина не го приемат като проблем, приемат го като даденост. И а, парадоксът е, че ако някой иска да сложи край на тези расови предубеждения, го обявяват за расист, защото обръща внимание на необходимостта от преодоляване на различията. Защото до сега политиците изразяваха тежненията и гледните точки на една раса, на едно е, религиозно течение. В парламента също се занимаваме с въпроса на тежката ни задлъжнялост. Над 800 милиарда това, за това се говореше преди изборите, знаехме, че е така, но не можехме да си представим, че е занижено а, това число, защото се оказа, а, че а, задлъжнялостта е още по-голяма. Тя е 1 трилион 300 а, милиарда. В момента работим с Китай за уреждане на някои въпроси в е, тази област. Новото правителство твърдо изрази и своята ангажираност е, към правата на човека. Вече сме ратифицирали три от девете основни конвенции за жените, за децата и за хората с увреждания. Има още шест конвенции, е, които не са ратифицирани, но знаете, най-лесно се берат плодовете по ниските клонове, затова започваме от там. Имаме и конвенция за детския труд, за принудителния труд. Там ще имаме малко повече трудности, но сме изпълнени с решителност да намерим решение. Съжалявам, че не нося добра новина, че сме ратифицирали още една конвенция. По чисто технически причини не мога до коронацията на краля да обявя, че сме се присъединили към тази конвенция, но мисля, че се досещате за какво става дума. Кралят е, ще бъде коронясан на 31 януари. Веднага след това ще обявим е, ратификацията. Но е, ние сме ангажирани в този процес на е, придържане към правата на човека. Що се отнася до Европейския съюз, ние Придаваме голямо значение на отличните отношения между Европейския съюз и е, Малайзия. Особено силни са нашите е, връзки в търговията и инвестициите. Конструктивни, изпълнени със съдържание са е, нашите отношения при споделяне на общи ценности и виждания по международни въпроси има и обмен на посещения, размяна на посещения на високо равнище, както каза и председателя. Ще се задълбочават отношенията, което да отрази задълбочаването на търговско-економическите отношения между двете страни. Радваме се, че стокообменът се развива възходящо през изминалите пет години. Разбира се, бихме искали да има повече европейски инвеститори в такива области като биотехнологиите, възобновяемите енергоисточници, селското стопанство, е, информационни комуникационни е, технологии, хранително-вкусова промишленост. Разбирам, че предстои е, подписването на нови споразумения на нашето равнище. Ние ще работим за доуточняване на някои подробности по е, споразумението за партньорство и сътрудничество, за да вървим напред. Позволете ми, господин председателю, да се обърна с призив към уважаемите депутати. Това е въпроса за палмовото масло. Идваме в Брюксел – с желанието за укрепване на връзките между Европейския съюз и АСЕАН. Малайзия е държава членка на АСЕАН и е, ние споделяме желанието да се повиши статута на нашето сътрудничество, за да може от обикновено партньорство то да се превърне в стратегическо партньорство с всички съответни изменения. Индонезия и Малайзия споделят виждане, което се подкрепи от други държави членки на АСЕАН, а именно, че трябва да се намери решение на въпроса с палмовото масло. Водят се дискусии. Мисля, че добре разбирате каква е нашата изходна позиция. Проявяваме уважение и към чуждата гледна точка. Вчера престрелки нямаше, фойерверки също нямаше, не заради студа, а просто защото разговорите не предполагаха такава разгорещеност. Имаме своите позиции и за сега решихме да се отложи окончателното решение в АСЕАН, в Малайзия и Индонезия. Е, ще е, приветстваме е, създаването на е, смесен комитет, който да разгледа въпроса за памовото масло и да се намерят начини за подобряване на ситуацията в формата на отношенията между Европейския съюз и АСЕАН. Благодаря ви за е, вниманието и ако имате въпроси, с удоволствие, ако времето позволява, ще им отговоря. Както ви казах, ново е нашето правителство, едва 8 месеца управляваме, работим усилено за подобряване на положението в страната, включително и за подобряване на отношенията на Малайзия с Европейския съюз и на отношенията между Европейския съюз и АСЕАН. Надявам се да има подкрепа за по-нататъчните ни економически усилия. Благодаря ви, господин председател. Ваше превъзходителство, благодаря ви за много интересно интересния анализ на политическото положение в Малайзия. Сега, преди да дам думата на желащите да се изкажат, господин Вернер Ланген е тук. Искам да отбележа и позицията, която той заема. Той ръководи нашата делегация за връзка с СЕАН. Господин Кане първият. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. Uh, ваше превъзходителство, господин министр. Uh, много се радвам, че сте тук сред нас. Поздравявам ви за политическия ви успех. Ви се връщате в политиката. Дава надежда това на всички нас след изборите. Няколко неща, господин, ако ми позволите. Първо за... Uh, uh, за законите за отцепничеството е, и връзката на, на това законодателство с е, правата на човека и свободата на изразяване на мнение. Е, новото правителство някакси не е обявило намеренията си. Дали ще отмени тези закони, дали ще ги измени значително в тази връзка. И на второ място за АСЕАН сред 10 е, държави, е, членуващи в организацията, вие единствено е, говорите на темата за малцинството Уига и отношението към него в Китай. И каква връзка може да се направи с Рохин в Миянмар? Вътрешните гонения, отношението към бежанците, съответно натиска, който се упражнява върху Бангладеш. Защо вие, като териториално близка страна, не сте предложили повече помощ за преодоляване на това отчаяващо положение? Става въпрос за Миянмар и Рухин. Благодаря, госпожа Лох Билър. Има думата. On changing the human rights uh, legal situation at home and the laws. Um, благодаря, господин председател, господин външен министр. Отлично е, че е отменено смъртното наказание в Малайзия. В Брюксел предстои да бъде проведен световен конгрес срещу смъртната присъда, смъртно наказание. И е отрадно, че вашата страна е инициатор и лидер в региона в това отношение. Въпросът ми е за вашите планове в, в, по отношение на многостранните отношения и форуми, в число ОНЕ. Бихте ли подели в съвместни инициативи с Европейския съюз, например Генералната асамблея на ОНЕ, Миналата година ЕС се опита да, да, да оформи една група мрежа от държави, които да споделят положителен опит, що се отнася до правата на човека. Ние готвим тук една много красноречива резолюция, която ще бъде сведена до знанието на ОНЕ в тази връзка. Ана Гомеш, както колегите, аз съм много благодарна на това, че отзовахте на нашата покана и ни запознахте с невероятните промени, които настъпват в вашата страна. Не в мораториума върху смъртното наказание. Що се отнася до палмото масло? Знам, че това е въпрос изключително важен за, за Малайзия, Индонезия и други страни от АСЕАН. Много е положително това, че смесения комитет между ЕС и АСЕАН вече е факт и се надявам е, благодарение на това да преодолеем проблема. С оглед на, очевидно, на зависимостта на, на, на Малайзия от този отрасъл за, за заетост и проче. Е, но знаете, тук в Европа хората се отнасят с особена чувствителност към въздействието върху околната среда и други отрицателни въздействия. Бих искала да ви запитам за вашето гледище по отношение на Китай. What is the perception of Malaysia about... Освен въпроса за уйгурите, за, за това мълцинство. Нали, огромното предизвикателство е, е огромния размер на, на Китай. И, и това е предизвикателство не само за региона, и за целия свят. Е, не само поради економическото въздействие. Очевидно, темповете на растежа в Китай е, за, на, с, намаляват. Но, но, но и поради политическото положение. А и също и, и за руингите е, в Миянмар, да кажете няколко думи. И най-сетне Правителството в Малайзия, твърдите вие, ще се бори с корупцията. И е, не, не мога да не ви попитам за отношението ви към скандала с Голдман Сакс и, е, и искането, е, извиненията им да бъдат придружени с финансова компенсация какво очаквате евентуално от нас? Дали бихме могли да ви подкрепим, дали бихме могли да се получим от вашия опит? Благодаря. И най-сетне Вернер Ланген, председател на делегацията за АСЕАН. Много ви благодаря, господин председател, че ме поканихте да взема думата като гост в Комисията по външни работи. Благодаря на господин министъра, благодаря и на представителството на Малайзия в Европейския съюз, благодаря за отличното сътрудничество, което поддържаме. Искам да подчертая, че за целия регион на АСЕАН, Малайзия е пример за се превърна пример след последните демократични избори. Дневният ред, който представи е, господин министъра, всъщност изпълнява всички желания и надежди, както на населението на Малайзия, така и на Европейския съюз. Така че от няколко месеца Малайзия наистина е репер за целия е, регион. Борба с корупцията, подобряване на защитата на човешките права, е, промени в законодателната област. Това са все неща, е, които повечето страни в региона все още не са постигнали. Подчертавам, че Малайзия е положителен принцип, е, пример, защото за наше голямо съжаление в останалата част от региона тенденцията е обратна. В Тайланд, например, се провеждат, произвеждат избори при съмнителна конституция. Малайзия наистина може да бъде, е, да служи за абсолютен пример. Това исках да подчертая изрично във ваше присъствие, господин министр. Имам три въпроса. Неразрешения проблем с палмовото масло Знаете, че делегацията за АСЕАН в Европейския парламент е на ваша страна и на страната на Индонезия. Не разбираме някои от тенденциите, които се прокрадват в парламента, така че ще продължим да се борим за справедливата оценка на палмовото масло в Европа, тъй като вносът се увеличава. Говорим за измененията на директивата за възобновяемите енергоисточници източници. Какво можем да направим? Вече сме, си, сме го казвали. Малайзия и Индонезия заедно произне, произвеждат 95% от изнасяното палмово масло. Трябва да има обаче международни стандарти за, то, за този продукт, който, с които да оборите всички контрааргументи. Има ли развитие по този въпрос? Вторият въпрос е, е, е конфликтът в региона между Виетнам и Китай. А, как а, оценявате развитието на този конфликт? И на трето място въпросът за економическото сътрудничество в региона на страните от АСЕАН. Смятате ли, че това е така да се каже успешен проект, който може да се осъществи за кратко време, т.е. в рамките на 10 години или, може, или ще трябва да чакаме повече? Благодаря за вашето присъствие тук. Благодаря на Вернер Ланген. Uh, Господин министр, доста изказвания прозвучаха, доста въпроси бяха зададени. Веднага ви давам думата, тъй като нямаме много време. Вероятно, да кажете няколко думи за, за АСЕАН, преди всичко за позицията на Малайзия във връзка с Източен Тимор. Поне, понеже наскоро тук приехме е, президента на Източен Тимор сред нас. Благодаря. Ами, да отговоря на вашия въпрос, такъв случай. Най-напред, той е е много, много уместен. Е, Малайзия има категорична позиция. Ние подкрепяме е, Източен Тимор, кандидатурата на Източен Тимор за присъединяване към АСЕАН и, и говорим с останалите държави членки на, на организацията и така че колкото може по-бързо да бъде предвижен този въпрос. А, благодаря ви, е, почитаеми госпожи и господа депутати, за зададените въпроси. Ще се опитам да отговоря на повечето, ако не и на всички от тях. А, а и е, някои от въпросите се повтарят, разбира се. За законите против отцепничеството, ние вече сме обявили е, мораториум, т.е. този закон, тези закони няма да се прилагат, е, макар и да действат. Е, преди около месец имаше един такъв казус, в който вероятно трябваше да се приложат тези закони, но е, министър на правосъдието категорично е, е, определи, че няма да се прилага този специален наказателен закон, а общия наказателен кодекс. Ние винаги сме твърдели, че че това е драконово законодателство и, и, и, и общото наказателно право следва да се прилага във всички случаи. Ние И, и така, това е отношението ни към, към редица такива законодателни актове, които ако не бъдат отменени, следва всеки случай да бъдат да се, да, следва да, се, да не се прилагат. Що се отнася до уйгурите в Китай, ние много внимателно следим развитието на обстановката. Загрижени сме, разбира се. Опитваме се да, да се ориентираме, да, да вземем по-ясна позиция. да, да видим дали не бихме могли да предприемем някакви действия. По, що се отнася до мълцинството Рохинга, имаме три главни въпроса. Първо, разбира се, ние се присъединяваме към е, международната общност е, в настойчивото искане извършителите на престъпления да бъдат подведени под отговорност. Към това добавяме още нещо, а именно за гражданството. Като основен фактор – в един помирителен процес и е, насочен към устойчив мир. Вторият момент, разбира се, е репатрирането, връщането на, на бежанците. Около 700-800 хиляди рухинги се намират сега на, на територията на Бангладеш. Около 100 хиляди в Малайзия. Има, има една болница в, в, в Бангладеш. Много от а, Страните от АСЕАН вече участват с хуманитарна помощ на място в Бам... Гладеш. Ние имаме полева болница в Кокс Базар. Грижим се за тези повече от 100 000 рухинги в Малайзия, особено по линия на, на образованието на, на, на подрастващите. Не е лесно, но, но ние държим особено на, на това. Що се отнася до връщането на беженците, Последната среща, която проведохме в Тайланд преди дни, е, на, на нея, мисля, успяхме да убедим миямарската страна, че трябва да ни позволи да, да, да е, направим повече в това отношение и нали, връщането да бъде доброволно при условия на безопасност и запазване на човешкото достоинство – най-големият проблем е липсата на доверие. Рокингите просто нямат доверие в системата. Те, те не могат да са сигурни, че ще бъде гарантирана тяхната безопасност и тяхното прилично бъдеще. Ако питате какво, какъв е проекта на АСЕАН, то бих казал, че външните министри се опитват да съдействат на Миянмар да организира една такава програма на връщане, което е трудно, разбира се. Както казах, най-големият проблем е за доверието на бежанците в властите и трудно можем да възстановим това доверие. Третият въпрос в тази връзка е хуманитарният, разбира се. Е, е, това са трите направления, в които АСЕАН полага усилия да, да подобри положението. Е, благодаря ви за това, че ми напомнихте по-нататъка за конференцията или конгреса за смъртно наказание, който предстои да бъде проведен в Брюксел. Мога да ви информирам, че нашият министр на правосъдието ще участва и вероятно ще се изкаже на, по време на, на тази конференция. Що се отнася до отношенията между ЕС и АСЕАН и в частност ЕС Малайзия за правата на човека – аз е, разговарях с някои от членовете на Европейската комисия, с някои от комисарите, някои от вице-президентите и казвал съм го, ще си позволя да го повторя, е, да, да, да потвърдя нашия ангажимент. Ние, ние сме на едно мнение на, на, по много въпроси. Много неща можем да направим заедно за утвърждаване на правата на човека, както и по други съпътстващи въпроси, в това число свободата на изповеданията. По тези въпроси ние говорим помежду си, някой от нас поне в рамките на АСЕАН, и по-специално за тези отношения между АСЕАН и ЕС, аз бих препоръчал вниманието на, на комисарите на Европейския съюз е, е, да бъде насочено към между между, към, към, към Междуправителствената комисия на АСЕАН за правата на човек. Това е форумът, но може да се разговаря с Парламентарната асамблея на АСЕАН мога да ви препоръчам контакти с някои от е, членовете на асамблеята. И е, ние работим вече с е, IPPFOP. По въпросите за правата на човека. палмото масло е дълга и широка. Е, ние сме се занимавали с този въпрос и, и до сега. Знаете, прословата война между е, соята и, и палмовото масло. Ние, ние спечелихме в случая, слава Бога, но, Бога, но сега положението е по, по-сложно. И все същото. Имаме лобита, имаме медиите, и, и, ня, някои политици. Знаете колко колко активно работят лобитата в, в, в някои е, избиратели. Е, намесени са интересите на производителите и така нататък. Да не, влизам, да не навлизам в подробности, но ние познаваме, разбира се, положението и сме готови да работим, за да го преодолеем. Но накратко е, мога да кажа, че не, не, ние сме напълно наясно със състоянието, обезлесяването, например, като проблем. Ние имаме е, е, последователна политика за предотвратяване на, на обезлесяването. Ние няма да освояваме нова обработваема земя. Но можем да интензифицираме производството върху съществуващите площи. Що се отнася до екологичната устойчивост, да, ние, ние имаме ангажимент. Ние имаме собствена система на сертификация за екологосъобразност на палното масло, което произвеждаме и търсим акредитация с научно потвърждаване, разбира се. Ние, ние сме привързани към а, а, целите за устойчиво развитие на ОНЕ от 2030 година нататък. Ние фактически ги включваме тези цели за устойчиво развитие в петгодишния план за развитие на Малайзия. И сме готови да работим с научната общност. Ние сме наясно, че фактическа забрана няма, но при 1980 производа или изделия в Европа а, с етикет без палмово масло, като, като форма на популяризация на, на неупотребата му, това има отрицателно въздействие. Ние имаме 50 000 домакинства, които разчитат за основното си препитание на палмовото масло. Проблемът е огромен за нас. Но, но както казах, ние е, е сме привърженици на, на усилията за преодоляване на изменението на климата и, и ще разговаряме с научните среди. Преустановено е обезлесяването. У нас. Е, справим всичко, което е по силите ни, за да удовлетворим екологичните изисквания. И, и разбира се, ние не се боим от конкуренцията. Търговията е, е конкуренция. Но, но все пак да не се даде свобода на, на безусловната свободна търговия. Търговията трябва да бъде и равноправна, лоялна търговия. Вече по, по другия въпрос. Готвят се обвинителни актове. Това казах. Що се отнася до Колман Сакс, малко е деликатно положението. Не, не бих могъл да коментирам. Но, но ние сме убедени във върховенството на закона и, и, и се стремим да го спазваме. Така че нека оставим нещата на съда за Китай. Търговските отношения с Китай са добри, макар и да се налага предоговаряне на тези отношения по, по, по някои позиции. Проблемът за Китай е, че дори когато Китай спи, човек трябва да се пази. А, а сега Китай далеч не спи. А, и, и... Китай иска да си завземе цялото Южно-Китайско море. Тяхно било. Така казва се Южно-Китайско море, значи е китайско. Такъв е аргументът. Да, надявам се, знаете, Индийския океан, значи Индия може да, да си го иска. Надявам се, да се стигне до това. Китай обявява една е, пунктирана линия на картата е, е, в, в, в морето, която обхваща и наши териториални води, понякога ни изпращат а, а, кораби на а, бреговата а, охрана, тези катери, които понякога са по-големи от нашите бойни кораби. А, но, но ние какво можем да отправим апел към международната общност и, и към АСЕАН, Южно-Китайско море, да остане свободно от каквато и да било милитаризация. действа е, конвенцията или закона за морето на ООН <clears throat> и, и той трябва да се спазва. И, и тук става въпрос за а, е, движение и присъствие в, териториални, в наши териториални води на, на, на големи военни плавателни съдове. Е, в септември миналата година имаше един такъв случай. Два военни кораба е, на около 40 метра един от друг Знаете, 40 е, метра разстояние е, е, за, нали, за военни кораби не, не е безопасно разстояние. Добре, че не, не се срещнаха. Ам... А, и, не, ние работи в АСЕАН, прочим, за кодекс на поведение, специално, що се отнася до присъствието на Китай в Южно-Китайско море. По-нататък за политическата обстановка ние сме готови да, да реализираме реформи. Избирателната победа е едно нещо, но, но после трябва да се упорства в изпълнение на политическата програма. Винаги има подводни камъни и, и трябва да бъдем предпазливи. Но така или иначе, политическа воля има за поддържане на, на, на свободата, демокрацията и правата на човека в една правова държава. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ваше превъзходителство, господин министр, благодаря ви за това, че отделихте време да се срещнете с нас, членове на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Доколкото разбирам, предстои да се срещнете с Федерика Могерини, върховния представител. Моля да я поздравите любезно от наше име. Успех на контактите ви в Брюксел и на по-нататъчните добри отношения помежду ни.